ще се състои непосредствено след разискването по последната точка от дневния ред, днес в 12 часа. Преминаваме към следващата тема – Сърбия, случаят на обвиняемия военно-престъпник Шешел. Давам думата на господин Корал Игнацио за една минута. Благодаря, господин председател ръководителят на ултранационалистите в Сърбия Войслав Шешел обвинен във военни престъпления, бе освободен от затвора по здравословни съображения. Към момента той се намира в Белград. Много негови поддръжници го посрещнаха на летището, изтигайки лозунги срещу правителството. Шешел е обвинен във военни престъпления срещу харвати и мюсюлмани в бивша Югославия. След завръщането му в Сърбия, Неговите престъпления по време на войната по никакъв начин не бяха упоменати. Напротив, в Сърбия бе поставен на под въпрос легитимността на съда в Хага. Бе зададен въпросът дали изобщо този съд има право да образува съдебно производство. Обсъждаха се и въпроси във връзка с здравето на господин Шешел. Той отказва каквато и да било помощ, прави политически изявления. Европейският съюз не може единствено да наблюдава всичко това. При подобни случаи трябва по-бързо да се образуват и водят съдебни производства. Госпожа Ружа. Поддържавам. Благодаря. Напълно подкрепям тази резолюция и нейния критичен характер. Тя е насочена не само към Шешел, но и към всички онези, които му дават възможност всеки ден да проповядва омраза, да говори за Велика Сърбия, да говори за исторически промени. Целият този цирк нямаше да съществува, ако сръбските власти се бяха веднага разграничили от онова, което каза Шешел. В миналото тези хора са били колеги с Шесел, сега са лидери на Република Сърбия и имат отговорността да го арестуват и да го върнат в Европа. Поразявам се каква липса на ефикасност има в Международния трибунал. Той не изпълни своята историческа роля. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Давош Кърлет за една минута. Прекачере Свети Отец, управо из овог парламента. Господин председател, онзи ден папата се обърна пред парламента и отправи послание надежда на народите от Балканите и пожелание за траен мир в региона. В контраст с това изказване риториката на омразата на Шешел има точно обратното въздействие върху населението. Въпреки големите опасности, е, действията на, на трибунала бяха безотговорни и могат да подронят е, устойчивостта в региона и авторитета на самият трибунал. Надяваме се властите на Сърбия да появят необходимата отговорност, като е, къде държава, която има стремежи за членство в Европейския съюз. Насърчаването на добрите добросъседските отношения в региона са от жизненно важно значение. Насърчавам неправителствените е, организации да продължават със своите усилия за траен мир в региона и конструктивно сътрудничество. Обеден съм, убеден съм, че с подкрепа на Европейския съюз Сърбия ще постигне целите, заложени в тази резолюция. Благодаря ви. Давам думата на господин Вайденхолцер за една минута. Е, е, Миналото хвърля сянка върху настоящето. Става дума за миналото на бивша Югославия. Не можем да забравим събитията от миналото. Не можем да забравим и извършеното от военно престъпниците. Трябва да се изясни кои са виновниците за случилото се. За целта трябва да се включат съдилищата. Понякога е необходимо много, непоносимо много време за установяването на истината. Това въжи и за случая с Шешел. Господин Шешел бе условно освободен по хуманитарни съображения практика, която обичайно се прилага в правовите държави. Това по никакъв начин не бива да ни навежда на заключения за съдебното решение, което предстои да се постанови. Не бива да се хвърля сянка върху целия регион. Това може да бъде избегнато единствено, ако се спазват принципите на правовата държава. Настоящото сръбско правителство пое задължение за това. Не трябва да се стига до положение, при което да не се установят виновниците за случилото се в миналото. Господин Радош. Благодаря. Уважаеми колеги, в настоящата резолюция трябва да кажем категорично, че решението на МНТБЮ да освободи Шешел не беше правилно. Трябва да порицаем неговите нападения срещу съседните страни, Харватия и Босна и Херцеговина. Шешел е болен, някои казват, че е луд, той е военен престъпник и няма какво да се направи. МНТБЮ е, приключва своя мандат и това не е съд, който е създаден от Европейския съюз. Сърбия е в фокуса на настоящата резолюция, защото съдбата на другите страни в Западните Балкани зависи от Сърбия. И съответно Сърбия може да окаже положително или отрицателно въздействие върху, върху е, развитието в тези страни. Ето защо Сърбия трябва да порицае Шешел. Мисля, че трябва да е, наблегнем, е, че трябва да се приемат закони срещу речите на омразата и насилието. Госпожа Мари Кристин Вержия за една минута. Няма нужда да се изреждат престъпленията, в които е обвинен Войслав Шешел. Слободан Милошевич го смяташе за въплъщение на примативната жестокост. Историческият председател на Радикалната партия на Сърбия беше обвинен. Той се яви пред МНТБЮ, но към момента все още не е започнал процеса срещу него по основните престъпления. След като беше освободен временно по хуманитарни причини, свързани с здравното му състояние, той се върна в Сърбия, отново се върна към своята риторика на омразата. Независимо дали този човек е болен или не, той трябва да бъде осъден. Само по този начин може да се стигне до помирението, от което Сърбия толкова много се нуждае. Но тази резолюция, която иска НДБ, може в крайна сметка да облагодетелства Шешел, защото ще допринесе за неговата пропаганда. Според мен тази резолюция ще бъде не просто просто не е ефикасна, но дори и ще има противно очакваното действие. Ето защо отново призоваваме Сърбия и международната общност да се бори за прилага на основните права на човека по целия свят. Благодаря ви, думата господин Пленкович, за една минута. Подпредседниче, резолут... Благодаря. Настоящата резолюция открито осъжда подстрекателството към война от страна на военния престъпник Шешел. Призоваваме Белград да преразгледа условията за неговото освобождаване. Осъждаме и казаното от Шешел за освобождаването на Вуковар. Той направи това изявление в деня, в който се почита памета на жертвите в Вуковар. Това бе обида към жертвите от Вуковар, бе и послание от негова страна към жителите на Войводина. Трябва да отправим послание към Сърбия, която не предприе подходящите политически действия, нито подходящите действия, както са предвидени от закона. Ще трябва да се извърши проверка в Сърбия на това дали Шешел е нарушил правата на мълцинствата. Въпросът се свежда до това дали Сърбия е готова да приеме европейските ценности. Ако е готова за това, тя трябва да осъди Шешел. Президент Таджич, какъв е проблемът? Защо мълчите? Защото се страхувате от Шешел ли? Ако продължите да мълчите, ще трябва да се запитаме какво е всъщност мнението ви по този въпрос. Време е да действате. Господин Кукън за една минута. Благодаря, господин председател. Напълно е, разбирам е, защо се използват речи на омразата срещу съседите в Западните Балкани. Ето защо мисля, че трябва да работим за политики за помиряване. Публичните появявания на Шешел са в разрез с принципа на помирението. Нашата ответна реакция обаче не би следвало да създава допълнително напрежение. И не трябва да даваме допълнително внимание на този обвинен военен престъпник. Мисля, че е жалко, че радикалните изказвания на Шешел получиха толкова голяма публичност и внимание в медиите и от някои политици. Надявам се, че този факт няма да се използва за инструмент за подклаждане на политическо напрежение в региона. Обеден съм, че тази резолюция не е мястото да се дават инструкции на МНТБЮ. Това е независим орган, създаден от ООН, той има ясен мандат. И ето защо точно по тези причини аз не съм склонен да подкрепя настоящата резолюция. Благодаря господин Тонино Пицула за една минута. Ситуация се догаджа. Имамо изма... Имаме нужда от спешни действия и затова приемаме тази спешна резолюция. И в нея заявяваме, че събитията на Балканите за нещастие може би се развиват към по-лошо. За нещастие мира и стабилността не са гарантирани в, на Балканите. Ето защо освобождаването, времето освобождаване на вънопостъпника Шешел са много показателни. Балканите бяха разпокъсани от война и разрушение. И това беше следствие изпълнението на един план, който до голяма степен беше изготвен от Шешел. Шешел не е променил подходите си и сега отново тормози жертвите. Това ни припомням действията от 90-те години и трябва Сърбия да провери дали Шешел не нарушава националното законодателство на Сърбия и трябва да подкрепим демократичните власти в Сърбия за борба с наранилите толкова много всички страни в региона, включително и Сърбия. Дадохме наградата на доктор Мухолайге, трябва да се борим за същите е, ценности и в нашия континент. Уважаеми колеги, напълно споделям мнението на вносителят на, тази, на този проект за резолюция. Името на Шешел се превърна в символ на военни престъпления, превърна се в символ на разруха, на гражданска война водена на територията на бивша югославия повече от петнадесет години отнела стотици хиляди човешки животи разрушила съдби разрушила домове разрушила инфраструктура разрушила отношения на балканите. тази великодържавна тази шовинистична политика на шешел доведе дотам милиони хора да са напуснали родните си места и все още да не са се прибрали по тях и тази политика все още продължава като ехо от неговите действия в цариброд в босилеград в сурдулица и така нататък и така нататък. това не може да бъде подминато без коментар. мястото на военнопрестъпниците е в затвора а не на свобода. благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Иво Вайгъл, за една минута. Нямате микрофон. Шешел е на просторих бивше Югославие метафора за злочин. Името на Шешел в бивша Югославия е метафора за престъпление, символ на най-ужасяващите събития от войната в бивша Югославия. Шешел се отъждествява с зверствата, извършени в Вуковър. Името му се упоменава заедно с имената на фашисти и нацисти. Шешел не заслужава публичност. Той говори за устарели идеи. Не искам да критикувам Международния наказателен съд в Хага но взетото от него решение в никакъв случай не бе най-доброто. То бе погрешно. А що се отнася до сръбското правителство, то се дистанцира. Призовавам сръбското правителство. Подобен призив се съдържа и в резолюцията да използва инструментите, с които разполага. Е, подписал резолюция о Шешлю Подписах резолюцията. Защо? Не защото искам да взема аз решението дали господин Шешел е виновен или не. Постановяването на това решение е в ръцете на Международния наказателен съд в Хага. Подписах резолюцията не защото искам да получавам сръбското правителство. Сърбия напълно се промени. Сега Сърбия е държава, която няма нищо общо с онова, което си представяха в миналото Шешел и неговите поддръжници. Присъдата все още не е постановена, но Шешел няма право с изявленията си да подстрекава към омраза и да увеличава напрежението. Подобно подстрекателство към омраза трябва да бъде осъдено и тук в Европейския парламент, защото в бъдеще тук ще членуват нашите колеги от Сърбия. Ние трябва да ги подкрепим. Сръбското общество трябва... да кuvântul pentru благодаря господин Епитидел за една минута. Господин председател, съвсем скоро ще трябва да гласуваме съдбата на доктор Шешел. Това е човек, който прекара 12 години в затвора не за онова, което е направил, а за онова, което е казал. Представете си, колеги, ако вашия лидер е, политически лидер е хвърлен в затвора без да е извършил престъпление, какво ще направите? За нас, гръцките националисти, това е реалност. 14 месеца нашия лидер е в затвора, същото въжи и за 6 депутата и партийни лидери. Те не са направили нищо лошо, просто техните политически опоненти вече нямат аргументи срещу тях. Това е произвол, това е произволно правосъдие, дирижирано от политиците. В демокрациите не може да има нарушаване на човешки права, но то се случва и е по-лошо, отколкото в автократичните режими, които се опитваме да порицаем. Благодаря. Господин Макалистер. Господин председател, уважаеми госпожи и господа. Основното послание на нашата резолюция е да порицаем речите на омразата и военната риторика на господин Шешел. Подстрекателството към омраза, териториалните претенции нямат място в Европа на 21 век. Днес искаме да приканим всички власти в Сърбия, правителството и опозицията, политическите партии, неправителствените организации и всички хора да се борят срещу речите на омразата. Искам да подчертая, че Европейския парламент е зад Сърбия по нейния европейски път. Сърбия определи присъединяването към МЕСА за своя ключова цел – и можем да отчетем, че страната постига напредък към ЕСА. Сърбия принадлежи към европейското семейство, тя има способността и капацитета да изпълни своите ангажименти и да се присъедини да се приближи по-скоро към Съюза в близко бъдеще. Мисля, че трябва да подкрепим нашите партньори в техните усилия и това трябва да бъде посланието от днешния дебат. Благодаря. Искам да кажа на колегите, че доста закъсняхме, така че не можем да имаме сини карти в момента. Моля ви за разбиране и сега давам думата на господин Уяждовски за една минута. Zbrodni Szeszleja jest czymś oczywistym wymogiem. Благодаря. Ясно е, че трябва да възтържествува справедливостта. Наказателният трибунал в Хак Хага и неговите съди са взели своите решения. Резолюцията казва, че става дума за престъпление по повод на омразата, но в крайна сметка престъпления са и всички останали престъпления. Престъпления, които имат своя източник в комунизма. И накрая трябва да осъдим господин Шешил и неговите престъпления, но това няма да затвори вратата на сръбския народ, който има право да участва в европейската общност, както и другите народи в Балкани, от Балканите. Благодаря. Господин Янкович. Е у томе, що е Хашки суд, кой е основан за... Трибуналът в Хага е създаден за да осъжда и военните престъпници, включително от Сърбия. Сега продължава да се насажда омраза на територията на бивша Югославия и ние не сме тези, които ще съдим за решенията на съда, но смятам, че те не допринасят за мира и стабилността. Тук в парламента ние осъждаме Шешел абсолютно недвусмислено. Насаждането на омраза, потикването към конфликти от негова страна е главно пренебрегвано от Сърбия, не се насърчава правителството в Сърбия иска да влезе в Европейският съюз. И те в момента се държат доброжелателно. Господин Преда. Аз бих искал да заклеймя категорично действията на Шешел е, защото знаем, че той е обвинен в ужасяващи престъпления в Босна и Херцеговина по време на войната там. Трябва да се сложи край на тази националистическа риторика на езика на омразата, да не говорим, че в Сърбия го посрещнаха като герой, когато го освободиха по хуманитарни причини. Аз съм бил в Босна и Херцеговина, знам каква е реакцията там. Жертвите са отвратени, а раните още не са зараснали. Действията на Шешел в момента поставят под въпрос всички усилия за помирение на Балканите. И решението на Международния наказателен трибунал също е много спорно. Ние трябва да отричаме такива националистически изявления. Благодаря. Сега следват спонтанните изказвания. Доста колеги са заявили желание, но знаете, че в 12 часа трябва да започне гласуването. Хората, освен това, пътуват по-късно, за това нека да дадем думата само на тези, които до сега не са я взели. Някои така или иначе се изказаха по време на дебата. Ще дам думата на един оратор. Господин Кан, заповядайте. Тече, домно Кан, a ieșit din uh, sală înainte de acest anunț, așa că am să rog pe... Благодаря. Тъй като колегата е, излезе, давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Този въпрос аз го представям от името на госпожа Могерини. Зная, е, че много колеги призоваха за спешни мерки от страна на наказателния трибунал за бивша Югославия за случая на, по случая на господин Шешел. Искам да ви напомня, има решение по отношение на престъплението основани на омразата, но ние нямаме последващи решения. Европейският съюз уважава решенията на трибунала. Що се отнася до Шешел, неговите изказвания принадлежат към отминала епоха. Неговият случай се разглежда все още, той не е приключил, той трябва да се върне в Хага, ако трибуналът реши, а по отношение на Сърбия ние приветстваме ангажимента на страната и нейната ориентация към Европа и желанието й за сътрудничество с Европа, което е важен принос в този контекст. Благодаря. Благодаря. Има седем предложения за резолюция. Приключваме дебата. Гласуването ще се състои днес, последствие на, на, на, след всички дебати. А сега преминаваме към следващата точка отвличане и малтретиране на жени в Ирак. Моля, спазвайте времето.